Oh, good morning, everybody. I'd like to start the meeting, but I have two political groups out of seven. Да започнем. Добро утро. От седем две политически групи само отсъстват. Просто го казвам за протокола. Now, this is 20 minutes past, let's get started. <clears throat> така, вече минаха 20 минути и затова нека да започнем. Първата точка е с съобщение на председателя. Ще ви ги съобщя. Имаме после 4 докладчика. Докъде стигат тристранните срещи. Е, първо, мога да ви кажа регламента по е, финансовата отговорност за свестните предприятия. Е, вие знаете, че по Лисабонския договор Европейския съюз като цяло води политиката в областта на инвестициите и има разпределение на отговорностите между държавите членки само при спор по отношение на инвестиции. На инвестициите. Сега, оказва се, че този въпрос е спорен. Ние постигнахме известен напредък при литовското председателство, но напредъка не е съществен. И е, сега е, е, ще започнем работа с гръцкото председателство. Сега последното, което мога да ви кажа, че са предложени компромиси, но за сега нито един от тях не е одобрен. Вчера парламента реши да приеме чух, че парламент е бил решил да приеме предложението на комисията, но това не е вярно. В момента парламента е, и по-специално делегациите за съответните страни е, проучва компромисите, предложени от Европейската комисия. Като нашия докладчик е Павел Залевски. И е, той ще ни съобщава за това е, докъде са стигнали нещата. Това е един от въпросите, който трябва да приключим до края на мандата ни, защото е, това е, е камък за новата инвестиционна политика на Европейския съюз. Аз е, мисля, че смущаващо, меко казано, е, да е, се каже, че е, е, ние приключваме глави по инвестиции по други споразумения, без да можем да чуем мнението на партньори, които е, е, биха били отговорни в случай на спорове по инвестициите. Така че е, нашите партньори е, трябва да са осведомени за това какво е, предстои. Е, още два регламента има, по които още няма е, споразумение. Първо, регламента, споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Сърбия. През декември имаше тристранна среща и през декември имаше търговски преференции към Молдова, специално за виното и предстои гласу гласуване в пленарна зала и доклада беше Винклер. Друг важен въпрос. Това са регламентите по прилагане на директивите. Това е необходим законодателен акт, за да може комисията от името на Европейския съюз да предприема мерки срещу трети страни. Постигнахме съгласие с съвета да попитаме е, комисията е, какви да, да, да помолим комисията да изготви компромисни предложения. Комисията го направи. Ние е, приехме е, компромисните предложения на комисията в пакет. Е, е, трябва обаче и съвета да приеме тези компромисни предложения, но е ясно, че съвета не е готов да ги приеме. така че за бъдеще остава въпросителна по този въпрос. И накрая за регламента за двойна употреба. Имаме споразумение. Сега по текущите въпроси. Два от тях искам да спомена. Те са много важни. А, някой има ли да каже нещо? Докладчикът е тук. Тук ли е? Ням, да, няма коментари. По десета точка е етап на развитие на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам. Е, това е проекто резолюция. Господин Захрадил е докладчик. В момента той отсъства. Чух, че е на път за парламента. Така, може би ще направим пауза. Или да изслушаме комисията, представители на комисията. Елена Кънинг. Well, I'll make a pause for 15-минутна почивка. Look, this is a committee made of parliamentary... Това е парламентарна комисия. При положение, че е, депутатите не са дошли, аз не мога да ги задължа. Аз... А, а, трябва все пак депутатите да осигурят минимално присъствие. I used to say that to be punctual. Може би трябва да назначат говорител. So 15 minutes pause. 15 минутна почивка. Okay. Shall we resume our proceedings? Можем ли да продължим работа? Така, връщаме се към десета точка. Етап на развитие на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам. Решихме да изготвим проект за проекто резолюция и давам думата на докладчика, господин Ян Захарил, имате думата. Благодаря, господин председател. Извинявам се на е, присъстващите за това, че трябваше да ме изчакат. За съжаление, е, направих глупостта да взема утрешен е, полет от е, Прага за Брюксел и без да си давам сметка, че има задръствания е, в движението и бях е, е едва се предвижих, извинявам се за това. Темата, като последен докладчик за преговорите за свободна търговия между ЕС и Виетнам, за мен е удоволствие да ви представя проекто, проекто резолюцията която има за цел да формулира основните приоритети в тези разговори, в тези преговори, които до сега напредват с добро темпо и може би ще приключат е, е, до края на 2014 година така че отново да приветствам текущия напредък по тези преговори, вече 4-5 кръга, да поздравя комисията, защото е, и екипа, който е част от междуинституционалната група за мониторинг, мисля, че този начин на работа е добър, добра практика. Ще продължим с главния преговарящи, преговарящите в сянка да както и всички участници в процеса, да работим заедно. И се радвам, че комисията през март тази година на пленарно заседание излезе с изявление по тези преговори, за да представи е, състоянието на нещата преди края на мандата на този парламент, защото знаете, че Европейския парламент е, по закон трябва да дава съгласието си за тези споразумения за свободна търговия. Сега най-важното по темата. Е, резултатите от е, тези преговори трябва да са напълно съвместими с е, правилата на СТО и от тях да има двустранна полза и за двете страни, за преките инвестиционни потоци, които да доведат и до създаване работни места с ударение върху малките и средни предприятия. Второ, трябва да е, в значителна степен да елиминираме митническите бариери и немитническите такива, за да не е, допускаме асиметрия в отварянето на пазарите в деликатни е, сфери и във връзка с, чувствителни стоки. И за да признават и двете страни правото си да регламентират, включително при предоставянето на публични услуги и за да не се прилагат неоправдани мерки в двустранната търговия, е необходимо всички страни да, развият една ефективна е, дисциплина на, е, посредничество, за да могат да се преодоляват е, възможни препятствия и да хармонизират съобразяването си на, с международни стандарти. Да да защитават държавните интереси, разбира се, но е, да не е, либерализацията на пазарите в е, по режим 1, 2 и 3 за услугите, както и да гарантират равнопоставено третиране на всички доставчени услуги в банковото, осигурителния бранш и други, както и да гарантират високо ниво защита на потребителя лоялна конкуренция и практики за инвеститорите и доставчици на услуги. 6 да гарантират е, една прозрачна, предсказуема и че справедлива е, среда за бизнеса, и е възможно най-голям обхват е, в областта на държавните поръчки, обществените поръчки. 7. Е, достъпът до пазара да бъде обвързан с прокарване на международните, на пратене на интелектуална собственост, както и санитарни мерки и контрол върху качеството. И накрая тези споразумения за свободна търговия да включват е, е, глава и клауза за устойчиво развитие, е, която да означава плюс спазване международните права на човека. Това е по същество. Остава да се доизчисти текста, да се е, заедно с е, докладчите в Сянка, за да приемем окончателния е, вариант на пленарното заседание през март тази година. Благодаря и отново извинявайте за закъснението. Благодаря на докладчика. Сега да чуем докладчите в Сянка. Започвам с НЕП. С НЕП. Заповядайте. Благодаря. Общото ми впечатление от текста е, че той е много добър, много добър е проекта, така че поздравления на авторите, на съставителите. Най-важните въпроси са засегнати в текста последователно, възоснова на обмислени предложения и подхода също е добър. И това не ни въвежда в капана да очакваме нещо повече от реалните неща, така че ударението наистина е върху въпроси, свързани с търговията. Приветствам доклада и го подкрепяме. Има някои дребни подробности, които трябва да се дооправят, но най-общо поздравление на вносителите. Благодаря, е, социалисти е, е, Ланге. Благодаря на докладчика. Смятам, че доста, много важни въпроси много добре са обхванати. Във всички случаи обаче искам да обърна внимание на два въпроса и да, да, така да привлека вниманието към тях. Единият се, се отнася до защита на животните – Знаете, че Виетнам е една от малкото държави, където особено е засилена и се практикува нелегалната търговия с животни. И по-конкретно, като, като не пряко като като пункт, в който се търгува с местни породи, а като а, транзитен пункт. И очевидно Виетнам е говорен в преговорите да приеме е, някакъв вид е, клауза или разпоредба, е, от друга страна трябва да наблегнем това в е, клаузата за устойчивост. Мисля, че е ясно е, но значението на този въпрос. Е, трябва да залегне той във всички случаи в, във връзка с хуманното отношение към животните. Това не е нищо революционно. Направихме същото с Чили и с Корея ето защо е добре да го включим и в тази резолюция. Втория въпрос се отнася до 13-та точка. Това е как да, да изградим главите, свързани с устойчивостта. И на този етап в преговорите се водят между комисията и правителството. В Виетнам няма никакъв диалог почти с е, гражданското общество, с е, синдикатите. По този начин не може да се влияе на този аспект от преговорите. Трябва да се направим така, защото на фаза преговори, пък и при е, прилагането на споразумението да се наблегне на социалния диалог и да бъдат въвлечени и работодателите, и е, работещите, и профсъюзите, за да може това споразумение да служи и да бъде в интерес на, на, на хората. Благодаря. Сега от зелените. Uh, trade for the benefit of the population благодаря в името на интереса на хората. Това е ключова дума за това. Мисля, че човешките права трябва да бъдат включени в търговско споразумение. Не е достатъчно само да се позовем на правата на човека и диалога по него при всички партньорски споразумения. По Лисабонския договор човешките права трябва да бъдат част от търговската политика. Трябва да сме сигурни, че всяко споразумение за да свободна търговия, което правим с Виетнам, не трябва да се абстрахира от човешките права права и задълженията на страната да поеме нови задължения в областта на, човешка, на човешките права. Трябва да се направи оценка на тяхното състояние и комисията е поела ангажимента да прави е, оценка на това е, по плана за действие за човешките права и демокрацията. Това е необходимо, защото е, човешките права се влушават във Виетнам през последните години. Хората са хвърлени в затвора, защото са упражнили свободата на словото сега трябва да има клауза за човешки права, тя трябва да бъде задължителна и да може да се прилага на практика. И е, това за нас е много важно. Е, според нас човешките права са е, коза, който трябва да изиграем. Ако искаме да засилим влиянието на търговските споразумения, трябва Европейски съюз по всякакви начин да насърчава човешките права. На второ място, ние са противопоставени на включването на СДС в това споразумение защото има масови инвестиции в е, мини, в е, природни богатства на Виетнам. Това е по закон в Виетнам и се използва и заради това е, западните компании трябва да спазват клаузи по човешки права и да не тръгнат в невярна посока. И на трето място, но не на последно място, трябва да има пространство за Виетнам. Да не искаме да иска да либерализират всичко, да имаме предвид тяхната чувствителност, да имаме предвид, че това е развиваща се страна и ние искаме тя да стане по-благоденстваща и заради това смятам, че либерализирането във всички области не е непременно положително, така че трябва да внимаваме е, е, и да бъдем е, великодушни по време на преходния период. Благодаря ви. Така, клауза за правата на човека по принцип е задължителна и трябва да се прилага на практика. Благодаря ви. Пол Мърфи има думата сега. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчика. Аз не съм изцяло съгласен с посоката, в която върви доклада. Имаме чувството, че се отнасяме към Виетнам като развита страна с аз мисля, че трябва да има специфично позоваване на въпроса за човешките права, но също така и е, конвенцията за въглищата. По принцип се казва, че тя трябва да се спази, обаче е, е, не можете да кажете, че е, в Виетнам има е, същинска сделка за реални синдикати. Сега, е, когато говорим за работната сила, трябва да имаме предвид, че европейските мултинационални компании обикновенно се правят на невинни и както говорим за внос, така и действия, които те самите предприемат. Преди няколко години Европейската търговска камера заплаши Виетнам че а, е, трябва да има минимална заплата. Но а, е, всъщност аз искам да кажа това, което се каза за а, е, споразумението за инвестиции. Трябва да има сътрудничество, обаче обикновенно се търсят печалби вместо регламента, публичния интерес и околната среда. Сега въпроса по девета точка, въпроса за либерализирането на, държавните, на обществените поръчки. Аз мисля, че е, твърде вероятно е това да подрони същинските обществени услуги във Виетнам, особено когато говорим за услуги в областта на околната среда. Може би комисията разполага с някаква информация за преговорите, доколко биха били включени те в споразумението, да има ниски нива на регламенти за услуги в областта на околната среда. Трябва да преценим последствията както за околната среда, така и е, за безработицата, тези, които са съкратени. И накрая по седма точка, либерализирането на финансовите услуги. Отново е, има е, ниски нива на, регла, на регламентиране и на наблюдение на приложението на регламентирането и трябва да видим, е, че това либерализиране е, всъщност води до намаление на регламентите и това вреди и потенциално може да дестабилизира страната. Благодаря. Сега комисията. problem with that, that micro yesterday, so. Този микрофон и вчера не работеше. Минете, ако обичате, на, след, на друг, съседния. Okay, new try. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And let me put... Благодаря, господин председател. Извинения от е, главния преговарящ директора ни. Извинява се, че не можа да присъства. Други преговори го чакаха тази сутрин. Аз съм заместник главния договарящ, преговарящ за Виетнам. Само да обобща докъде се намираме в преговорите. Шестия е, кръг проведахме миналата седмица. Виетнамската страна потвърди интереси си, интереса си да се сключи, да приключи преговорите тази година. Амбицията е да се преговаря в различни работни групи успяхме на техническо равнище да закрием три глави. Е, тарифните бариери, е, конкуренцията и, и митни, митниците. по цялостното състояние е, е, все още е, преговаряме по е, митата. Е, трябва да обмени, да, след като получим следващия оферта за митата, в области, които искаме ние да обхванем, по-специално инвестициите и услугите, пък и правата на интелектуална собственост. Това са по правилата за и обществените поръчки. Това са само няколко. Ние забавяме тарифните оферти, за да гарантираме ангажираност на Виетнам междувременно по тези други е, горе споменатите три досиета, за да имаме добре балансиран край резултат. Само от няколко сфери, които се споменават е, в е, проекто резолюцията, пък е, и някои от изказалите се днес ги засегнаха. По санитарни и фитосанитарните разпоредби, Тук се водят добри, но доста сложни преговори. В тази глава целта ни е да гарантираме е, добри условия за европейските износители на място. Ударението е върху споразуменията, е, стъпваме върху е, съответното споразумение в СТО. Обикновено процедурата е по-бърза за износителите на ЕС, т.е. това се стремим, като поддържаме същото ниво на контрол от двете страни. Ние имаме коментари по хуманното отношение към животните. Договаря се по него в групата по санитарни и фитосанитарни е, въпроси, но виетнамците не казват, не настоявате мен това да бъде включено в главата за устойчиво развитие. По-скоро те казват, че не знаят къде да го включат този текст, тъй като нямат е, ведомство, което отговаря за хуманно отношение към животните. Но пък е, в устойчивото развитие има членове, които са съвсем конкретни, имат конкретно отношение към търговията с е, незаконна търговия с диви животни. И това ще попадне в главата за устойчиво развитие. Но вьетнамците се ангажират е, и наистина проявяват интерес да се решават тези въпроси. Колкото до главата за устойчиво развитие, обаче все още не сме постигнали целта си доста напреднахме в последния тур. Е, много добре протекаха дискусиите, но все още, все още е, остават редица въпроси, по които трябва да се стигне до съгласие, включително трудово право, права на труд. Е, бихме искали да имаме добре разписани разпоредби в главата за устойчиво развитие, така че ще видим доколко ще придвижим напред досието, следващите преговори. Сега клаузата за правата на човека, комисията многократно е казала и преди това е приоритет за Европейския съюз. Виетнамците си дават сметка за това. Както си спомняте, имахме такива разпредби в споразумението за сътрудничество и партньорство, което е подписано с Виетнам диалога по правата на човека, който водим с Виетнам, вече започва да се прилага и в двустранните ни разговори, значи първите срещи вече са проведени. Очевидно в споразумението за свободна търговия ние включваме обвързващи разпоредби, които се свързват съответните клаузи с е, механизмите за приложение на търговските е, споразумения. По другите е, теми, трябва да се каже, че самите виетнамци са изключително амбициозни по отношение на елиминиране на, бари... на тарифните, на митническите бариери. Те биха искали в един на широк фронт да бъдат е, елиминирани тези е, бариери. От самото начало на преговорите дадаха да се разбере това. Е, те е, сега допускат различни нива, преходни периоди, биха искали да има такива, но се ангажират с нулеви ставки в рамките, постигане нулеви ставки в рамките на документа, който по който започнаха преговорите. Друга област, която е от общ интерес, са преговорите по нетарифните бариери. Тук трябва да се придържаме към международните стандарти, за да улесним търговията. Вьетнамците са доста отворни по отношение приложенията, свързани с нетарифните бариери, особено по зеления, който до някъде е но е свързан с регламента в това отношение. Водим дискусии по екологични стоки и други екологични продукти и услуги. Тук е, забелязваме, че вьетнамската страна се ангажират сериозно. Договаряме приложение по за нетарифните бариери, свързани с автомобили, те и за да гарантираме ангажирано за тях на да се придържат към международните стандарти и да упростим търговията между партньори. Това е целта на занятието. Но, както казах, това е искане и от вьетнамците, и от нас. Ша страна. Сега накратко приключихме частта по конкуренцията е, в Съразумението на техническо равнище. СОИ е трудна е, област. Тук е, поставяме сериозно ударение. Добри преговори водим с виетнамците, Само да припомня, че държавния сектор в Виетнам представлява 40% от економиката. Целта ни е да регламентираме, да, да насъдим едно конкурентно поведение на малки и средни предприятия на пазара в Виетнам. Чувствителна е темата, както разбирате. Обвързани са и са преплетени различни интереси, но дискусиите напредват добре и ще видим какво можем да постигнем по тази глава. И накрая обществените поръчки са една сложна област в преговорите те не са подписали споразумението за държавни поръчки в СТО. И в тази част от дискусията не сме много напреднали. Много материал трябва да се обхване. За съжаление, нямам конкретна информация за това къде точно се намираме в главата за обществените поръчки, просто защото все още не сме стигнали до не сме напреднали достатъчно. Мисля, че ще спра тук сега съвсем кратък коментар по географските обозначения. И виетнамците си дават сметка за това, но дискусиите в това отношение върват добре. Благодаря. Преди да се върнем към доскладчика, да дам думата на Дейвид Мартин. Той беше поискал и аз го пренебрегнах. Мисля, че изказванията, тези, които изказаха преди мен, всъщност изчерпаха това, което имах да кажа. Благодаря. Докладчика, имате ли заключителни бележки? Any final comments? Yeah, uh, I would like to thank all да, благодаря на докладчиците в Сянка за приятелските и откровени коментари. Радвам се, че по същество този текст е приемлив за всички основни групи. Може би два-три въпроса остава да бъдат до, по които остава все още да се преговаря, но е, вярвам, че много скоро ще приключим. Според мен остава наистина само фината настройка. Иначе някакви съществени нови изменения не предстоят и смятам, че оптимист съм, че в кратък срок можем да приключим и да го представим на комисията в график, така че да можем да гласуваме по тази проекторезолюция, както е предвидено на, пленарното, на пленарно в, е, през март 14. Благодаря. Сега, какъв е календаря? 27 я е крайния срок за изменение. На обяд е, изтича срока. На следващото ни заседание на 12-13 февруари ще гласуваме. Сега време за гласуване. Подгответе картите си, списъците.

Uh, let's uh, vote. Uh, we have agreed that the item 11 should... И така, нека да преминем е, към гласуване. Точка 11 оставяме за е, накрая. Така че минаваме към точка 12. А, именно статистика за външна търговия с трети страни по отношение на предоставяне на комисията на делегирани изпълнителни правомощия. И така, е, седмо изменение за. Драги е, колеги, е, имаме въпроси нашата група, така че бихме искали е, за седмо и десето изменение да променим е, списъка. За десето изменение искаме да е, запазим възможност на внасяне на изменения в пленарна зала. Не сме сигурни, че може да го направим, но нека да оставим такава възможност. И така, седмо изменение за, против. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. And the vote is, uh... Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Девето. За, против, въздържали се. Приемат се и осмо и девето. Десето. За, против, въздържали се. Приема се. 11. Изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 12. Изменение за, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, приема се. Сега, преамбюла, трето изменение за против, въздържали се, приема се, четвърто за против, въздържали се, приема се, пето се приема, шесто за против, въздържали се, приема се. И така, окончателно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. И така, прекратете гласуването. Приема се с 19 гласа. Законодателната а, резолюция сега. Моля, гласувайте и прекратете гласуването. А, същия резултат 19 гласа а, за, 10 против. Преминаваме към а, следващата точка. Проект препоръка за а, партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия за правоприлагане в областта на горите. И така, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 29 гласа за, единодушно се приема. Поздравления за Яник Жадо. И така, следващата точка, 14 та по същата тема, доброволно споразумение за партньорство, същият докладчик Яник Жадо. И така. 14 точка. Първо изменение за против въздържали се приема се. Устно изменение 1. Има ли възражение по устното изменение? Гласуваме за него. За против въздържали се приема се. Девето изменение? Не. Компромисно предложение 2. За против въздържали се приема се. Трето ти компромис. Приема се също така. Четвърти компромис. За против въздържали се приема се. След това 14-то изменение. За против въздържали се приема се. Компромис Изменение 5. За против въздържали се приема се. 6. Компромис за против, въздържали се, приема се. 18-то изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно. 18-то изменение, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Седми компромис, за против въздържали се приема се. Осми за против въздържали се приема се. Девети компромис за против въздържали се приема се. Десети компромис. Кой е за? Против въздържали се приема се. Единайсто изменение компромис за против въздържали се приема се. Дванайсти компромис за против въздържали се приема се. Тристо изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение а, второ. Има ли възражения? Няма възражения. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против. 34-то казахме. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Нека да проверим електронно по 34-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с един глас повече 35 Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 36-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто. За, против, въздържали се, приема се. Седмо. За, против, въздържали се, приема се. Първо. За, против, въздържали се, приема се. И така, гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 гласа за, 2 въздържали се, няма против. Поздравления за докладчика. Така, преминаваме към точка 15. Проекто препоръка. Оправомощаване на държавите членки да ратифицират договор за търговия с оръжие. И така, в интерес на Европейския съюз. Става дума за договор на ООН. ЕС не е член на ООН. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Единодушно се приема. Поздравление за Дейвид Мартин. По същата тема проекто резолюция прилагане на ДТО в рамките на изключителната компетентност на ЕС с АФЕТ сме съгласували изменения по тази резолюция. И така, седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. check. Е, Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте по 12-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14-то за, против въздържали се, приема се. 15 за, против въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против въздържали се, приема се. 18 за, против въздържали се, приема се. Нека да проверим електронно изменение 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 19 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно изменение 19. 19. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 единодушно се приема поздравления за докладчика. Item 17. И така, преминаваме към 17-та точка. Компромисно предложение, но приема се Второ за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Промеза мен номер 4 in favor against abstentions carried. За, против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 гласа за, 2 въздържали се. Item 18 Единайста точка. Становище, превенция и управление на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Катрин Бердър И така, 23-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. 24-то за против въздържали се, приема се. 25-то за против въздържали се, приема се. 26-то за против държали се, приема се. 5-то за против въздържали се, приема се. 27-то за против въздържали се, приема се. Устно изменение 2. И има ли възражение? Няма. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Нека да проверим електронно 16-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Така, това беше 16-то. Отпада сега второ изменение, разделно гласуване на три части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Не съм сигурен. Обаче нека да проверим електронно гласуването по втора част. Прекратете гласуването. Да, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Сега 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение едно, няма възражение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Четвърто. А, не, простете, 20-то за против въздържали приема се, 21 за против въздържали се приема се, 22 за против въздържали се приема се. Окончателно гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. И така, 19-то изменение. Рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Република Корея от друга страна. А, имаме едно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 гласа за, 3 въздържали се, няма против. Поздравление за докладчика. Следващата точка 20. Ответни мерки от страна Китайската народна република срещу внос на вина от ЕС. Няма изменения т.е. устно изменение на едно, няма възражение по него. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуваме по текста. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 за, няма против, двама въздържали се. Поздравления. На кого? Няма докладчик тук. 21 точка. И изменение на регламент за въвежда режим за контрол за износа по отношение на двойната употреба. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 25 гласа за, няма против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Let's go back uh, to what was the first item the uh, voting item И така сега ще а, преминем към тежката артилерия. Става дума за доклада на Кристофер Фелнер. Докладчика има думата. Well. Was... Да, аз искам да ви благодаря за подкрепата. Действително огромна работа свършихме. Сега искам да благодаря на всички, които извършиха толкова големи усилия. И аз искам специално да благодаря на сътрудниците ни, на административния персонал. Знам, че много късно през нощта работиха. Ние работихме е, под много голям натиск на времето. Е, имайте предвид, че през юли започнахме работа е, по този въпрос, т.е. приключихме само за 5 месеца е, и междувременно имаше лятна вакансия. Може би това е достойно за книгата на Гинес по е, най-спорната страна на нашата политика в областта на търговията. Искам да ви кажа, че почти постигнахме резултат. Казвам почти, защото ако погледнете резултата в момента, ще видите, че има 11 е, компромиса почти във всички области и мисля, че е, е, това, което инструмента е съществен и качествен и мисля, че е, за ограничено време успяхме да постигнем този резултат. Но най-вече има две от 13 области, където не, можем, не можахме да постигнем компромис. Това са най-спорните и аз мисля, че днес гласуваме именно на това ниво. нещо, което за много от колеги е взаимно зависимо. Вие знаете, че аз предпочетох, бих предпочел да се отложи гласуването, но това не е най-важното. Трябва да има ясно послание към комисията, е, че в края на мандата ни е, е, да ни зададе такъв въпрос. Това значи, че просто ни се възлага много тежка задача, за което не знам дали сме избрани. Но нека сега, от днес до пленарната сесия, да се опитаме да постигнем компромис по двата въпроса, които висят. Защото ако успеем да го постигнем, е, тогава няма да се разделят е, нашите групи в пленарна зала. Е, и за това искам да отправя ясно послание като докладчик и се надявам това да може да се използва времето от две седмици. И благодарение на всички участници в работата, ние, вдигна, ние извършихме огромна работа по 11-те компромиса и мисля, че трябва да се гордеем с постижението си. И така, председателя, имам бележка от секретарията, че изменението от 260 до 305 5, за разлика от това, което е посочено, не са оттеглени. Така че ще гласуваме по тях. Повтарям, от 216-225 е, ще се гласуват, защото не са оттеглени. И така, е, седмо изменение за,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 и останалите. Блок номер едно за, против, въздържали се, приема се. Блок номер две. за, против, въздържали се, приема се. Блок номер три за, против, въздържали се. Нека да, да проверим електронно, не съм сигурен. Е, блок номер 3, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисни изменения в четвърти блок за против въздържали се приема се. Изменение 13. -то. За. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме. По 13-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто 199. Начало на гласуването. За, против, въздържали се, приема се. Пети блок за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести блок за, против, въздържали се. Не съм сигурен. Шести блок гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега. Отхвърля се. Е, блок номер 6 беше отхвърлен, казва председателя. А, мислих, че съм съобщил, но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 Е, проверяваме третата част на изменението. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част за, против, въздържали се, приема се. Петата част за, против, въздържали се, приема се. Извинете, бихме ли могли да проверим електронно втората част? Втората част. Да, електронна проверка на втора част от изменението. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И тогава какво става с блок 7? Отпада ли? Отпада. Да, защото е, бяха гласувани 54 и 56 изменение. Така. 158 изменение гласуваме. За, против, Въздържали се. Проверка. 158 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверявам електронно 91 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 87. Какво става? Отпада ли? За 87 изменение против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 и 90 изменение за, против, въздържали се, приема се. 89 и 90 изменение електронна проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 185 на 5 части. Първа част на 185 изменение за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 Същото се отнася и за 181, 182, 183, 184 изменение и така стигаме до блок 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 10 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромисно изменение 7 за против въздържали се приема се. Е, блок номер 9 за против въздържали се отхвърля се. 297 е, изменение за Остава си. 297 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, вие сте прави. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, проверяваме 291 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29 за, против, въздържали се, отхвърли се. Добре, проверяваме. 29-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 306-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, приема се. 93-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 93. Добре, проверявам електронно. 93-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 6 за против въздържали се приема се. Деветдесет за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим 95-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 102 изменение за. Против, въздържали се, приема се. Проверяваме. 102 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 111-то изменение за 111-то за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение 11-то за. Какво да проверим? 111-то начало на гласуването, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 11 за против въздържали се приема се. 12 компромисно изменение за против въздържали се приема се. 5 компромисно изменение за против въздържали се приема се. Сто шестдесет изменение за против въздържали се отхвърля се. Проверяваме 165-то Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 186 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 188 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 188 се отхвърля. 189 за, против, въздържали се, приема се. 196 изменение. Проверяваме. 189 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 206 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка ли? Не. 216. Here. Before, before. 216. Uh, the one that was. Okay. Yeah. 216. It, it is wrong. 206-то неправилно е отразено, че е отеглено. Не е отеглено изменението. Гласуваме 206-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Така, сега пристъпваме към 226 изменение. 226 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. Двеста и 233 изменение за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста осемдесет и шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 287 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Триста единайсето. изменение за. Против въздържали се. Приема се. 316-то. Проверяваме 311-то. Начало на гласуването. Класите. Край на гласуването. Приема се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325. 325-то е, не е оттеглено. Нека да гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. 325-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 339 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Преамбюлите. Изменение 29 пада. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Това беше 36. Да проверим отново. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 4 in favor. Че, по... Из... Измененията са 40 и 41 за тези двете за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, vote it together. Да прегласуваме. 49. За, против, въздържали се, приема се. 50. За, против, Да, до последния момент се правиха изменения в е, списъка. Но изглежда има нещо сбъркано с 44. Каза се, че пада, ако се приеме. Тоест, поне в моя списък, малко като параграф 22 се получава. И така, нека да гласуваме е, по 44. 43 и 44. 43 какво, отпадна ли? пада. 43 пада. 44 да гласуваме за 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Да проверим 49. Край на гласуването. Приема се. 50 за, против, въздържали се. Да проверим. Да проверим 50. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 57. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим 57, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отпада. 58 беше паднало така или иначе. Сега 58 гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Петдесет и и следващите са паднали. Същото се отнася и до 37. Да, отпаднало ли е? Не. Тогава да гласуваме. 337. 337. За, против, въздържали се. Либерали така гласуваха, не можах да схвана. Да проверим 337. What is closed? Gary. Uh... Приема се. 65 отпадна. Двеста За, против, въздържали се, приема се. 66, 67, 68 и 9 за, против, въздържали се, приемат се. 70 отпадна. Изменение 88 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осемдесет и 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Това е, предложение по, това е гласуване по предложението на комисията с поправките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. и 2 за, 6 против, не, няма въздържали се. Гласуване по проекто е, законодателно решение. Гласувайте. Край на гласуването. Същието гласуване 22, 6 против, е, няма въздържали се. Поздравления. Докладчик е, какво предлагате от тук нататък? Бих искал да влезе в пленарна зала максимално бързо, за да получим да имаме по-стабилна и по-силна позиция, която преговаряме с съвета за да, вле, за да започнем е, преговори, трябва да приемем следното решение започване на преговори. Не искам да започваме преговорите сега. Не, не да започнем преговорите преди пленарна. Много, много хора извън тази зала с различни мнения, за да можем да... Искам да минем през, през пленарна. Добре, край на гласуването. Благодаря. Next item. about the, the, the, the quotas for agreement and just 22. Thank you.

Моля, заемете местата си, тези, които напускат залата, да го направят бързо и тихо, максимално бързо и тихо.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 да предоставим финансово по помощ за Тунис. Досието е много лесно. Знаете, че имаме рамковото споразумение, прието в съвета по този, тези въпроси. Сега само матрицата трябва да се приеме. Количеството, сумите са определени от комисията Минимален брой извинения са е, внесени, за да може проекто инициативата на комисията да се вмести в рамковото споразумение, така че тук нямаме никакви проблеми. Междувременно обаче от съвета дойдоха при мен с идеята да се увеличи сумата. I told them that I could only, that... Казах им, че парламента може да приеме предложението само при условие, че този файл може да е, бъде прият е, в, е, че приемането в рамките на този мандат на парламента няма да бъде застрашено. Така че аз започнах консултации с политическите групи, които са за при същото, при е, гореспоменатото условие, е, с комисията бюджетната на пар, парламента. Отговора на последната беше доста така с е, разбиране. Е, те са съгласни с мнение, което да е отворено, открито за сумата. Ето защо аз отговорих на комисията последния начин е, и е, всъщност те ще поискат до днес е, в писмо до двете институции с завишената сума след като бюджетната комисия ни даде зелена светлина за това, аз ще внеса изменението лично и разбира се, то ще бъде прието в рамките на тази законодателна, този законодателен мандат според календара. Мисля, че компромис е добър. Основната ни цел е да не застрашаваме решението и ако другите институции и съвета са съгласни да се увеличи сумата, ние не можем да кажем не. Не съм получил още писмената молба от съвета и комисията. Очаквам всеки момент до края на ден, работния ден. Е, предполагам, че ще получа писменото е, предложение. Сега да започнем дискусията по, е, от НП докладчите в Сянка. Имате думата. Извинете, късоглед съм, ама не съм чак толкова късо. Госпожа Бера. Господин председател, е, Приветствам комисията за тази инициатива, която отговаря на економически изисквания на Тунис, но също така и политически и демократични. Знаем, че Тунис преминава през един преходен период, започнал преди 3 години, благодарение на коража на гражданите. Този преход неодавна премина към нов етап след две значителни промени, които бяха направени в Конституцията на страната, а именно признаването на равенството между мъжете и жените. Това наистина е прецедент в арабския свят. Също така свободата на вероисповедание и по този начин Тунис обръща гръб на шарията. Постепенно напредва страната в изграждането на една правова държава и демократична държава, но знаем, че стабилизирането ще се извърши да, трудно, ако економиката не се развива подкрепяме а, е, не а, е, само макроекономиката, а и а, е, подкрепяме тези демократични промени. И а, съгласно а, поетите ангажименти през ноември 2012 година а, при съвета за а, съединяване, а, ние подкрепяме тези демократични промени. И ако това се съпътства от постепенно интегриране на Тунис, трябва да подкрепим безрезервно тази помощ, така че държавата да може да финансира своите политика. Искам да привесам вашето предложение, господин председател, така че да се завиши тази помощ, така че ние внимателно ще следим какъв писмен ангажимент ще поеме съвета и комисията в тази посока. Що се отнася до формата на тази помощ, комисията предлага само помощ под формата на заеми но комисията би могла да предвиди помощ под формата на дарение с оглед на дохода на глава от населението. Подчертавам това, защото такъв вид помощ беше предвидена за Грузия, например – и е, тъй като е, това равнище на развитие на Грузия е съпоставимо с това на Тунис, е, за това си позволяваме да направим такова предложение. Това исках да кажа, включвайки се в дискусията, като отново подчертавам ви приветствам. Благодаря, казва председателят. Господин Казак. Благодаря. Нашия докладчик в сянка госпожа Марионто Сърнес отсъства и затова ще, ще ви предложа нашата, е, нашето становище. Всъщност е, по този начин ние подкрепяме политическия преход, социалното и економическото развитие на Тунис. Ние ще продължим да подкрепяме економическите и социалните реформи в Тунис, е, тъй като економическата ситуация в страната е крехка и сложна. Добавената стойност на помощта към Тунис ще даде възможност да изгради стабилна макроекономическа рамка, включително като се насърчи е, е, стабилен платежен баланс и е, всичко да се спазват ангажиментите с Международния валутен фонд. Политическата и економическата подкрепа на Европейския съюз на Тунис ще засили ангажимента на правителството да извършва реформи и да се сближава до Европейския съюз, както каза колежката от Народната партия. Програмата ще отправи положителен сигнал към други страни в региона, че Европейския съюз е готов да подкрепи подкрепи този регион е, да е, върви е, към економически реформи в времена на економически трудности. Това отговаря на регионалната политика на Европейския съюз в Южното Средиземноморие и също така в рамките на нашата политика за съседство, за да има устойчиви резултати, за да бъдем по-ефективни, ние трябва да имаме предвид събитията на място, защото понякога може да се окажат по-сложни, отколкото се очаква очаква. При настоящата обстановка аз мятам, че Европейския съюз трябва да спази високо ниво на ангажимент във връзките си с Тунис и затова смятам, че е, всяко закъснение в отпускането на финансовата помощ би противоречило на нашите ангажименти и в усилията ни е, да помагаме нашите партньори към економическо и политическа интеграция. Ето защо по принцип ние подкрепяме идеята за увеличение на сумата за макрофинансова помощ, като разбира се не трябва да закъсняват е, плащанията, реалното отпускане на средствата. Благодаря ви. Господин Захрадил, е, консерватори и реформатори. Uh, Нямаме чувствителни забележки, господин председател. Е, ще бъда кратък. От името на зелените, Скакеле. Аз а, е, споделям почти всичко казано до тук за Тунис. Положителното развитие в страната, а, е, реформите, които се прилагат. Въпросът обаче е, е към какво допринасяме, какво допринасяме към това, което дава Международния валутен фонд. По принцип ние не се противопоставяме, но трябва да внимаваме да не, се, да не задлъжне друга страна благодарение на Международния валутен фонд. Така че ние не обсъждаме е, начина по който се отпуска помощта. Ние е, подкрепяме бюджета на страната чрез заем, но доколко това ще допринесе за положителните реформи в Тунис, може би трябва да мислим е, за някакви други форми на помощ. Да няма огромен дълг за Тунис, защото страната е малка и не би трябвало усилието да е голямо. Когато говорим за политически сигнал, може би трябва да помагаме по друг начин. Е, какъв лостов ефект е, е, бихме постигнали с парите, които отпускаме. Дали реално нещо ще се подобри в страната, нямаме принципни възражения, но просто трябва да внимаваме. Не, просто да не казваме хубаво е, че страната се отваря, просто да внимаваме дали реално нещо се променя. Председателят. Um, yeah, I think given the... Мисля, че предвид историческата роля на Европа в региона и специално в Тунис, е, е, диктатурата на Бенели имам, зная, трябва много да внимаваме, когато се намесваме в Тунис, политиката на Тунис, да видим е, какви са интересите, които защитаваме. И трябва да е ясно, че това не са пари, които отиват, се дават за, срещу нищо, а именно условието е една програма по силата на макрофинансовата помощ. Е, имаме съответното меморандум за разбирателство между комисията и Тунис, но обикновено така се прави, но такова нещо няма в момента. Ние е, гласуваме да се отпуснат средства, които при дадено условие, но не виждаме тези условия и мисля, че това само по себе си е доста не, не така странно. Но ако погледнем програмата на МВФ, а програмата на МВФ е нещо, което е нищо ново, нова либерална рецепта за либерализъм, фискална консолидация, увеличаване на данъците, това са предимно данъци, които, с които се облагат е, обикновените е, хора, работници, дребни земеделци така наречената е, реформа на субсидиите, покачване на цените, цената на електричеството, което ще подкопае спестяването на хората. Тези мерки са в отговор на протестите в началото на януари. И доколкото разбирам, те се приветстват от тези, които направиха революцията в Тунис. Контрола върху щатните таблици от МВФ е също факт. Тоест, аз не съм за това да се използват ресурсите на Европейския съюз, за да се засилва и е, поставя допълнителни условия на нещо, което представлява рецепта на новолиберална, новолиберална политика. Сега, когато говорим за дълга, единственото споменаване дълга е, че дълга е устойчив, е, но още преди година и половина парламента излезе с резолюция, в която приема ужасния, огромния дълг на, на държави от Западна Африка и новите режими, които са натрупани от предишни диктаторски режими. Конкретно това се отнася и за Тунис и трябва да се е, спомене и този факт. И накрая искам да попитам комисията, колко, от процесуална, процедурна гледна точка, не е ли недемократично да е, поставим, е, да отпускаме тези средства без съответни меморандум за разбирателство? и не трябва ли и това да се договори, е, и да се поставят условия и договорят с Тунис. Благодаря. Сега да чуем комисията госпожа Зайда. thank you, uh, Mr. Chairman. Uh... Uh, sorry, not Mrs. Председателя се извинява, не госпожа Зайда. Uh, извинете, това е, поправя се председателя. Това е следващата точка. Ще коригираме името ви за, за протоколите. Първо искам да отбележа, че комисията подкрепя измененията по доклада. В такъв случай текста в още по-голяма степен ще отговаря на съвместните операции в страната. Искам накратко да взема отношение по идеята, предложена от съвета да се увеличи помощта до 300 хиляди. Аз мисля, че е, положението, това е, е тъй като макроекономическата ситуация е критична, настоящия дефицит е, в текущата сметка е около 9% от БВП, т.е. имаме нисък економически растеж, ниски услуги и това застрашава политическия преход, който и без това е труден. И освен това ще се назначи и ново правителство, което който поема ангажимент е, за да приспособи реформите е, и да се съобрази с програмата на ММФ. Е, това е хубав знак, когато ние увеличаваме помощта до 300, аз мисля, че намесата е ограничена, напълно управляема. Всъщност само 4,5 милиона се отпускат за бюджета, само за две години, така че имаше въпрос от приятелите депутати, защо не използваме някои елементи е, от обстановката. Е, това всъщност е свързано е, с техническата осъществимост екс-анте. Комисията Тунис не отговаря на изискванията за да имаме безвъзмезна помощ. Вече депутатите казаха, че имаме публичен дълг, който е сравнително нисък. Ние знаем какви критерии се използват, как се използват други финансови, как други финансови институции се отнасят към Тунис. Тунис е, няма достъп до никакви концесионални улеснения от ММФ или от Световната банка. Ние използваме тази методология. Освен това, ние се съобразяваме с духа. Всички инструменти, когато се използват безвъзмезна помощ, трябва да има единодушие в парламента и съвета. И за момента в предложението няма безвъзмезна помощ. Сега, другите коментари, специално меморандума за разбирателство. Е, беше направен коментар. Разбира се, че ще има условия, ще има меморандум за разбирателства, но трябва да работи макрофинансовата система. Това е на първо и трябва е, помощта да бъде гласувана и от съвета, и от парламента, преди да преговаряме и да подписваме дългосрочен меморандум за разбирателство. Ще има е, такъв меморандум, но е, помощта ще зависи от прилагането на мерките от меморандума за разбирателство. Ние говорим за многогодишни програми, но също така и други условия, е, които ще се средоточат върху основните предизвикателства на Тунис. Менеджмент на публичните финансови, данъчна реформа, засилване на социалната мрежа, особено за компенсиране бедните домакинства, защото се предвижда фискална реформа и освен това мерки за по- тесни и силни връзки между Европейския съюз и Тунис. И така по задлъжнялостта не бива Вярно е, че това ще задълбочи дълга, но, както казах, нивото на дълг на Тунис е управляемо и заради това аз мисля, че предложението е управляемо и разумно. Благодаря ви. Uh, thank you very much. Uh, um, therefore... Благодаря. Очевидно е, че има мощна подкрепа за отпускането на тази помощ за Тунис. Много навремен е, е тази стъпка. Uh, Крайният срок за внасене на изменения следващия четвъртък по обяд. Междувременно съветът поиска удължаване на срока за молбата да се увеличи сумата до утре. Също се отнася, същия срок се отнася и до комисията. 23. По 23-та точка сега. Um, agreement between the EU and a number of countries, Australia, Brazil, споразумение между ЕС и редица държави Австралия, Бразилия, Канада, Хонг-Конг, Индия и Япония във връзка с измененията на член 21 от общо изменение по търговия с услуги, във връзка с изменението на ангажиментите в таблиците за Република България и Румъния в процеса на присъединяването им към ЕС. Това е задължение, което проистича от споразумението за общите, е, общо споразумение за митата и е, по търговията и услугите. Сега Ян Захардил е, е докладчик. Имате думата. Господин председател, вие казахте почти всичко важно, свързано с тази точка. Румъния и България е, са, бяха членове на СТО преди присъединяването си към ЕС и след присъединяването им към Европейския съюз, е, ЕС трябваше да модифицира техните споразумения в, е, по 100 основа, във връзка с услугите по силата на ГАЦ, на общо споразумение за митата и услугите. Ето защо България и Румъния трябва да, представ, да предложат на страните по протест същите е, условия за достъп до пазарите, мита и така нататък, особено в областта на телекомуникациите. Още повече е, България е, би трябвало е, и Румъния да улеснят е, доставането на трансгранични услуги от трети страни на своите пазари. Ето защо бих препоръчал на комисията Инта да даде зелена светлина на това споразумение. Благодаря. Shadows, Peter, Благодаря за НП. Благодаря. Както бе споменато, това е едно доста техническо, е, също времено много важно споразумение, подобно на това, което беше подписано някъде през 2007, когато е, дванайсте 12 се раз... членки, е, членките на ЕСО, от 12 станаха 25. Тогава България и Румъния е, направиха това, което останалите е, по-късно, другите страни имаха основание да вземат тази позиция. Имаше 8 страни, включително Китай и Мексико, е, които по късно се оттегляха и останахме с Австралия, Бразилия, Канада, Хонконг, Индия и Япония, като шесте страни, които внесаха възражение срещу е, някои ограничения по отношение на България и Румъния. Ето защо подписахме това споразумение и мисля, че то е, е много справедливо, много ясно и ние и нашата политическа група даваме съгласието си е, за това споразумение. Благодаря, Берт Ланга. Благодаря, господин председател. Всъщност, по принцип, член, възоснова на член 21 е, от ГАЦ можем да, поис... да изискаме, когато се наложат изменения чрез присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, а това се случи след тяхто присъединяване. Както казахме, такива изменения бяха поискани от 6 държави и това бе направено и както казахте, това беше тогава условие за присъединяването на България и Румъния. Мисля, че това решение сега е разумно и ние подкрепяме предложението докладчик. От политическа гледна точка цялата комисия трябва да каже, ние се придържаме към, държим да, се прид... да има спазване на правилата на СТО и въобще на, да се укрепват многостранните споразумения, това изпраща един ясен, е, недвусмислен сигнал, бързо да се прилагат е, тези споразумения особено по отношение, във връзка с започване преговорите по споразумението за ТИЗа, за услуги, е важно да се спазват задълженията по ГАЦ. Нашия докладчик го каза много ясно, но за съжаление го няма днес е, в Румъния, така че не може да повтори това. Благодаря. Благодаря сега комисията. Този път вече е госпожа Зайда. Um, it... Благодаря ви. Това беше техническо споразумение, което отразява процедурата, която се прилага в Световната търговска организация. Преговорите такът от години. Имаше процедурен въпрос преди подписването, но сега сме готови да подпишем споразуменията и заради това приветстваме доклада. Председателя, някакъв нещо има ли да каже докладчика? В заключение не, господин председател. Добре, е, срока за предложение за изменения е, е другия петък, 12 часа на обяд. И е, ще гласуваме доклада на следващото ни заседание през февруари месец. Така, сега, посещението в Индия. Е, изложение на доклада от ръководителя на делегацията. Нашия е, колега Павел Залевски, заместник-председател на делегацията за Индия. Павел, заповяда имаш думата. Благодаря, господин председател. Аз искам накратко да ви запозная с е, е заключенията от посещението на нашата делегация в Индия. Е, посещението се проведе през октомври миналата година, преди няколко месеца. И първо а, е, а, е, ние посетихме това, което ни е предложи индийското правителство а, и ние се срещнахме с различни представители, както на бизнес средите, така и на гражданското общество. А, и остават пропуски е, в постигането на е, споразумение за свободна търговия между Индия и Европейския съюз. Индийската позиция в последния кръг от преговорите е, във връзка с срещата на СТО в Бали, министрите Бали, економическата и политическата действителност. Това е свързано с позицията на Индия по търговската политика. Това беше чудесна възможност, за да се изразят отношенията на Европейския парламент към евентуално споразумение между Европейския съюз и Индия по формулировката на СТО. Имахме програма да посетим не само политическата столица на Индия, град Делхи, но също е, и град Бомбай, който е финансова и економическа е, столица на Индия. Това е кластър е, за альтернативната индустрия в Индия и първото посещение в Пуна беше много интересна, за да разберем по-добре е, трудните е, дискусии върху тарифите на автомобилите и автомобилни части. Ние посетихме е, водещи производители на автомобили, както в Индия, така и в Европейския съюз. Видихме каква е различната гледна точка, предизвикателствата в бизнеса и настоящата криза в пазара на автомобилите в Индия. В Делхи имахме ползотворна и много оживена и дълга дискусия с членове на Комисията по търговията в Индийския парламент Лок Шапа. И е, въпреки, че е, парламентът има само консултативна роля в държавната политика на Индия, дискусията ни даде, даде възможност по-добре да разберем безпокойствата, които изразява Индия във връзка с е, споразумението за свободна търговия с Европейския съюз. Нещо повече, на срещата имахме възможност е, да видим е, някои е, неправил, неправилни така, представи за политиката на Европейския съюз и свободната търговия. Ние имахме възможност да започнем диалог с представители на индийското общество и видяхме колко е активно гражданското общество в момента. Е, е, и въпроси като борба срещу е, детския труд, достъп до здравни грижи, селско развитие, безопасност на храните бяха обсъждани по време на нашите срещи а, а, имахме и пресконференция в Делхи и имаше отразяване в медиите на нашето посещение в Бомбай, ние основно разговаряхме с представители на бизнес средите от Индия, а също така представители на европейски дружества. Техните очаквания и позиция по е, споразумението за свободна търговия и въобще за търговските връзки с Индия, повечето от бизнесмените са предпазливи е, към евентуално споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Е, текстилната промишленост и облеклото обаче бяха категорично категорично за. И имахме възможност да говорим и за достъп до лекарствени средства и здравни грижи. Европейския парламент активно е, е следил този въпрос при търговските преговори с Индия. При разговорите с нашите партньори в Индия се оказа, че е, в Индия партньорите са по-слабо информирани е, за е, нивото на преговорите, т.е. трябва да се промени работата на нашата мониторингова група. Европейски съюз не е достатъчно видим в Индия. Е, по различни причини. Няма достатъчно яснота за ролята на Европейския съюз. Европейския парламент също не е ясно разбран е, от елита на Индия, както политически, така и економически. Посещението даде възможност да стане ясно в Индия, че Европейския съюз все още се стреми да постигне споразумение за свободна търговия с Индия е, в момента се водят преговори по това споразумение. Преговорите текат от повече от 6 години. За нас стана ясно, че е малко вероятно е, да се постигне политическо споразумение преди парламентарните избори в Индия през май 2014 година. От нашето посещение управляващата партия и правителството, коалицията е, загуби значителна подкрепа и това, беше, това се очакваше и е, в момента се смята, че правителството е много слабо и при политическите промени, които са тази година се очакват политически промени. Как обаче е, ще стане това? Какъв ще бъде резултата от изборите през май и как ще се отразят те на преговорите по търговията? Остава неясно. Благодаря ви. Председателя, сега давам думата на докладчика за Индия, който също участвала в делегацията. Благодаря. Напълно съм е, съгласна е, с е, изложението на докладчика аз също искам да изложа някои от моите впечатления. Смятам, че ги споделяме. Питахме се каква е целта на това посещение в Индия. В Индия бяха предвидени избори и трябва да кажа, че това беше едно правилно решение. Защото посещението даде възможност да установим наличие на желание да се продължи работата по споразумение. И смятам, че наистина има такова намерение, но преди да приключат изборите няма да има подписано споразумение. Казахме, че трябва да се съсредоточим върху постигнатия напредък до този момент в преговорите така че трябва да се каже на Индия, че е се поддържа ангажимента си по това споразумение за свободна търговия, въпреки че има още какво да се направи, за да се отговори на очакванията на двете страни. И би следвало да продължим работата в тази насока, да разполагаме с повече информация, да се предостави информация и на медиите, на парламента, и на синдикатите, и на предприятията, защото наистина те не са добре запознати с предимствата за Индия от подобно споразумение – И смятам, че беше извършена добра работа. Ние изложихме какви са нашите приоритети, какви са нашите очаквания и можем само да се надяваме следващия състав на Европейската комисия, както и на индийското правителство, да намерят подходящите крачки, които да се направят. Председателят благодаря. за това, че ни изложихте резултатите от това посещение в Индия. Комисията има ли какво да коментира относно положението в Индия? Имате думата. Само се представете. Uh, uh, да подчертая само, че ние се радваме, че Европейски парламент проявява такъв интерес от е, търговски отношения с Индия, тъй като наистина посещението беше изключително полезно. То допринесе за една по-добра видимост на Европейския съюз и парламента, е, Европейския парламент там, различните институции и тяхта роля в търговската политика на ЕС. Е, споменах че предстоят общи избори в парламентарни избори в Индия през май и ние очакваме новото правителство да продължи преговорите за свободна търговия, споразумение за свободна търговия с Индия, когато поеме от предишното. Да се надяваме, каза председателя. 25-та точка, групата за мониторинг, нейната дейност по Чили, госпожа Корея от НП е, докладчика, възможността за е, споразумение за свободна търговия между ЕС и Чили. Чили. Това бе обсъдено миналото. Имаше посещение миналата седмица в Страсбург. Групата за мониторинг на 17 януари с Игнацио Гарсия се срещна във Вашингтон. всъщност през декември, тъй като аз съм докладчикът, да ви кажа, че е, да ви кажа някои думи за новата схема, която се споразумяхме с комисията за кръговите преговори върват добре. Добър един разумен така поток информация е пристига от страна на комисията бе ни казано, че географията, общото и различното между Европейски съюз и САЩ сега са ясни и в разговорите на комисаря Дегухти, е, неговия е, партньор от САЩ е, ще се състои е, този месец, така че това ще е условие за ефективни преговори. Магреб, групата се срещна на 17 декември с представител на Генерална дирекция Агри по цяло и пълно споразумение търговско с Марокко, по, конкретно по географските обозначения. Докладчика е Мария Сарнес Сарнеес от Алде, тя не присъства в момента. Извинявам се, не ви видях, казва председателя на докладчика за Чили. Сега ще дам думата на Мария Корея. Извинявам се, че не я видях. Е, докладчика по е, Чили. Вие се криете зад е, колоната. Е, благодаря, господин председател. Да, както е, и вие казахте, е, им представих миналата седмица един устен въпрос към комисията във връзка с тези споразумения с Чили и Мексико. Е, нямах възможност да участвам в дискусията в Страсбург миналата седмица, но като докладчик по Чили в тази е, група по мониторинг искам да подчертая някои важни аспекти, свързани с е, усъвременяването на споразумението за асоцииране с Чили. В резултат на дискусията беше установено, че този е, доклад е, бележи напредък. Увеличил се с 128% е, търговския обмен над 1 милиард за 2012 година. И преди 10 години, когато е, се водиха преговори е, за сключване на, този, е, на това споразумение, има значителен напредък. Много по-амбициозни днес са споразуменията на Европейския съюз с САЩ, Канада, и Япония. Също така се наблюдава и процес на регионална интеграция, така че това налага съвременяване на това споразумение. По време на дискусията не присъстваше министъра, Вместо него заместник председателят се изказа по европейските въпроси. Той подчерта волята от двете страни за задълбочаване на търговските е, взаимоотношения. Е, комисията е, приветства предложението за усъвременяване, внесено от чилийските компетентни власти през октомври 2013 година предложение, което в момента се обсъжда и от комисията, и от службата за външна дейност. Комисията смята, че тези сфери, които могат да бъдат актуализирани, са услугите, инвестициите, обществени поръчки, фитосанитарната област, инструментите за търговска закрила и други. Комисията подчерта, че по настоящ се е, е, провежда оценка на въздействието за такаво съвременяване и е, предвижда е, период за обсъждане през 2014 година. В заключение искам да подчертая, че губим време, е, ценно време и че трябва да се премине от думи към дела. Е, Следващото е, среща на смесения комитет е, се провежда тази седмица в Брюксел и смятам, че ще постигнем напредък в тази посока. Благодаря. Мексико. Е, сега, Мексико, устен въпрос за евентуално модернизиране на главата за търговията в споразумението. Въпросът беше обсъден на пленарната сесия минал седмица в Страсбург. Е, двата устни въпроса бяха обсъдени едновременно. Е, за Чили и Мексико докладчика е Жорж Кутъш. Няма го. Аз участвах в дискусията и мога да споделя с вас е, е, някои забележки. Те са кратки. Първо, е, комисар да го отсъстваше, комисар Калас го заместваше и комисията ни съобщи, че Европейския съюз е за развитие на търговските и инвестиционните контакти с Мексико, но има открити възможности за дискусия с Мексико и е, с нашите мексикански партньори. Е, и, и е, в момента е, продължават контактите между Европейската комисия и правителството на Мексико. Е, имаше среща през октомври е, за митническите тарифи, улеснение на търговията, СПС. Следващата среща е предвидена за февруари през Мексико във връзка с конкуренцията, инвестициите, търговията, инвестиции в енергетиката, в устойчивото развитие и след двете срещи ще се изготви доклад за, съвместни, за, за съвместната визия за общото мнение от двете преговарящи страни. Европейската комисия ще започне оценка на настоящите търговски отношения между Европейския съюз и Мексико. Първо, проучване на е, социалното и економическото отражение на споразумението, как ще се отрази на околната среда. Е, трябва е, да има цифрово, да се изчислят различните митнически бариери и вече ще се прецени каква е, какво е отражението върху е, социалната сфера и околната среда. Решението на комисията за начало на преговорите ще зависи от е, е тези три оценки е, и резултата от доклада, който казах. Е, този доклад ще отрази съвместното мнение на договарящите страни и ще се направи и оценка Комисията смята, че може да се работи по е, финансовите услуги, устойчиво развитие, а също така и правно задължителни ангажименти. Е, според мен това беше е, положителен отговор на нашия устен въпрос, защото така получаваме повече информация от комисията. Европейската комисия още не е взела решение какво предстои следващата крачка каква да бъде. И аз мисля, че това е разумен подход. Трябва да има консултации по съвместен документ и, разбира се, оценка на следващия етап от търговските връзки с Мексико. Вие знаете, че ситуацията в Мексико е специфична. Те не само споделят така един много широк възглед върху търговията заедно с Чили, но Мексико е и част от нафта. Ние сме подписали споразумение с Канада, с Съединените щати и е, тези споразумения ще са много по-амбициозни, ако е, приобщим и Мексико ако е, приключим преговорите с, двата основ... с останали... другите два члена на нафта и за това аз мятам, че е, перспективата е положителна. А, аз се срещах с е, посланника на Мексико в Европейския съюз. А, в Страсбург получихме допълнителна информация. Ако съм се съгласи с това, което каза Залевски, мисля, че мониторинговата група трябва да се фокусира върху точна информация, среща с партньори, с Европейската комисия, нашите чужди партньори, и този устен въпрос е, показва, че има положително развитие. Е, членовете на нашата парламентарна комисия са много по-добре информирани. Е, Европейската комисия има ли да каже нещо по тази точка? Не. Добре, благодаря ви. И така, Тайван. Имаше неформална среща на 16 декември е, с е, Европейската търговска камера за Тайван, е, за да се нашия докладчик господин Пруст, но той отсъства. Това е края на нашето заседание. По точка разни нямам какво да кажа. Следващото ни заседание ще бъде през февруари. Е, наближаваме края на 5 годишния ни мандат в парламент.